Allora possiamo prendere posto per iniziare. Предлагам да започнем следобедното заседание. Моля ви да седнете всички, за да може представителката на комисията да започне да говори пред тиха аудитория. Благодаря за присъствието ви, госпожо Генкуин. Куин. Вашето посещение в, коми... в нашата комисия този ден е свързано с конкретна тема, а това е заглавието на днешната среща. Международното сътрудничество на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите, стратегически подход. Разполагаме с 45 минути за дебат. Приканвам колегите да се придържат към темата, защото в противен случай, ако почнем да засягаме други въпроси, ще се разводнат нещата. Днес темата на срещата е укрепването на международното сътрудничество на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите – като стратегически подход. Това е темата на днешния дебат. Сега веднага ще дам думата на комисарката, за да на която още веднъж благодаря за готовността да се отзове. Благодаря, госпожо председател. Преди да ви запозная с нашето представяне за международното сътрудничество, искам да, да поздравя професор е, Ларош и Вайнланд, е, Франция и САЩ. Днес те получиха Нобелова награда за физика. Е, в работата, за работата им в областта на квантовата физика и взаимодействието между светлината и материята. Според Нобеловия комитет, е, техните е, революционни методи ще помогнат за научните изследвания за изграждане на нов вид свръхбързи компютри възосновата на квантовата физика. Особено съм горда и вие сигурно, че професор Ларош е, е, има е, грант е, авансов е, от Европейския съвет е, за научни изследвания 2009 година. Както знаете, този съвет подпомага най-добрите е, изследователи за е, такива напредничави е, откривателски е, изследвания в е, различни области. Днес ви благодаря за възможността да представя това съобщение, прието от Европейската комисия на 14 септември по стратегическия подход за засилване и фокусиране на международното и европейско сътрудничество по, в областта на научните изследвания. Е, това е, става дума за една нова стратегия. Учените винаги са е, пресичали граници в своите изисквания. Те са взаимодействали със свои колеги в други части на света, за да се е, постигнат нови възможности. Това е, е било, така е било през вековете, но още по-важно е, то днес в този век на взаимо, по-голяма взаимозависимост. Особено важното днес е появяването, е, появата на един глобален пейзаж на научните изследвания, където научните изследвания все повече са, са авторски. Виждаме е, тази интернационализация и в частния отрасъл Европа е водещ фактор в научно-изследователската и развойна дейност. Тя отговаря за 7%. Тя дава 7% от населението на света, но също времено 24% от разходите за научни изследвания, 32% от е, публикации с голямо значение и 32% от е, заявки за патенти е, са на европейски, държавите от Европа. В този глобализиран пейзаж много нови държави, особено държавите от БРИК, Бразилия, Русия, Индия и Китай, инвестират все повече за разработ... в разработването на основни програми. Това е и възможности предизвикателство за ЕС. Знания се произвеждат извън Европейския съюз все повече и трябва да сме сигурни, че нашите следователи трябва да, има, да имат достъп до тях. Глобализацията и мобилността доведаха до една жестока световна конкуренция за таланти и за най-добрите умове. Е, мащабите на предизвикателствата, проблемите, които имаме днес, измененията в климата, инфекциозните болести е, или е, доставките на чиста енергия, са неща, които без съвместната работа на учените не е възможно да намерят своето решение. Работейки в взаимодействие с партньорите си, ние можем да намерим отговорите и да е, създадем възможности за новаторство и за е, засилване на конкурентоспособността си. Не е чудно, че международното сътрудничество продължава да бъде ключов аспект от нашата политика за научни изследвания и иновации и е неразделна част от програмата за е, научни изследвания Хоризонт 2020. Тази нова стратегия стъпва върху постиженията на седмата рамкова програма. Има много добри примери, но аз ще се спомена само няколко. FP7 е, е, финансира е, клинични изпитания, партньори партньорство в клинични изпитания, в които 14 европейски държави, плюс Норвегия и Швейцария, си сътрудничат с държави от Африка, на юг от Сахара, за откриване на серми срещу борбата срещу спин, малария и туберкулоза. Тези държави, 18 държави участват в изключително успехни действия под името на Мария Кюри и помагат на учени от цял свят да осъществяват своите научни изследвания. Взи, връзката с, на институции с GIART мрежата до голяма степен е, е, функци... се финансира от Европейския съюз чрез FP7, рамкова програма 7. ИТРА проектите, където заедно с Китай, Япония, САЩ, Русия, Индия и Южна Корея се, опи... се опитваме да покажем жизнеспособността на ядреното сливане като източник на енергия. Това също е една от основните ни споразумения за международно сътрудничество, от основните ни проекти. Напреднали сме много в международното сътрудничество, но ясно е, че още много има да се прави. Тази стратегия днес има, си поставя три основни цели. Първо, да се засили е, привлекателността на е, Европейския съюз като е, партньор в научните изследвания. За да поддържа тази позиция и да се възползва от е, е, това, ние трябва да имаме достъп до е, познания, хора и пазари в целия свят. Но това не е еднопосочна улица. За да можем да си взаимодействаме ефективно, би трябвало да останем и е, привлекателен е, партньор в е, научната област в цял свят. Второ, да се преборваме справяме с глобалните предизвикателства. Трябва наистина да си сътрудничим в международен, в международен план, за да се справяме с основните задачи, за които говорих. Трето, да помагаме е, външната политика на Европейския съюз. Много от международните е, спогодби, които сме е, подписали до сега, като Европейския съюз, са, свързани по един или друг начин с научни изследвания и новаторство. Това се отнася до ангажименти в Средиземноморието, например, но и други международни задължения, като постигане целите на хилядолетието за развитие, ангажиментите ни в подпомагане на развиващите се държави да, да развиват своите економики и общества. Хоризонт 2020 ще започне 2014 година и това ще бъде основното средство за изпълнение на нашата стратегия за международно сътрудничество. Е, подходът ще е двояк, двустранен. От една страна, Хоризонт 20, Horizon 2020 ще бъде отворен за участие на всички държави, като ще дава възможност на европейски консорциуми да си сътрудничат с партньори от цял свят по теми е, по тех, е, от техен избор. Освен това ще има насочени действия, където ние като състави, съставящи политиката ще решаваме първоначално и сферата и партньорите, кои ще бъдат и областите, темите и партньорите. Това ще се избира възоснова на е, принципа на общия интерес и взаимната изгода. Ще е, произлиза от е, текущ диалог с нашите партньори. Хоризонт 2020 ще се възползва от, ще гарантира по-стратегически подход при избора на тези цели, като дефинира ясни критерии за селекция ще продължим усилията си и ще разработваме действия е, достатъчно мащабни, за да генерират съответното въздействие. Всичко това ще бъде изложено в един е, комплект между многогодишни е, пътни карти, които ще конкретизират за всяка от партньорските ни държави и региони темите, по които желаем да си взаимодействаме така че нашите са научни работници да могат да си сътрудничат със своите колеги по цял свят. За тази цел е нужда да имаме равнопоставеност в глобален мащаб. Ето защо стратегията е, дава тласък на, развитие, на общи принципи на международно развитие по е, теми като научни изследвания, е, почтеност, реципрочност и откритост за достъп. Защитата на интелектуалната собственост ще бъде от особено значение в работата ни по Хоризонт 2020 и ударението върху новаторските дейности е, стратегическите връзки и действия на европейско равнище е, с е, международните политики и програми и финансиране на програмите от държавите членки. Това е другия акцент, като ще се използва работа на секическия форум за международна наука и научно и техническо сътрудничество. Този орган обединява държави членки, свързани с рамковата програма държави, плюс Европейската комисия. Неодавна форумът разработи стратегически програми за сътрудничество в научните изследвания с ключови и важни държави като Индия, Бразилия, САЩ и Китай. Трябва да запазим тази скорост, инерцията, е, е, е, съобщението, което бе пуснато тази година, е, иска да използва по-добре е, синергията между национални и международни програми, като дава възможност на повече програми е, да се изпълняват повече научни изследователски и новаторски програми. Сега това е само първата стъпка. За да се осъществи тази програма, трябва да имаме пълна и неразривна интеграция на международното сътрудничество в Хоризонт 2020. За да бъдем в крак с това, комисията ще разработва доклад всеки две години, с който ще оценява напредъка и въздействието. Уважаеми член депутати, международното сътрудничество е от жизнено значение за Европейския съюз, за да можем да берем плодовете на научните изследвания и за да можем да гарантираме интелигентен, устойчив и интегриращ растеж по програмата 2020. Това е основна на предпоставка за постигане на целите ни. Благодаря. Благодаря на комисарката за изказването. Сега веднага започваме дебата. Давам думата на колегата Карварио. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя и да приветствам е, комисар, е, госпожа комисаря на нашите, знаете, на нашата комисия, да поздравя и комисията за едно добро съобщение, което е, всъщност беше много навременно. В миналото ни, ни е липсвал стратегически подход към международното сътрудничество в различни е, рамкови програми, ние сме е, обръщали внимание на международното сътрудничество, имало е акценти, понякога имало отделни програми, е, посветени на международното сътрудничество, е, с е, съответните плюсове и минуси. Е, някои, като FP, рамкова програма 7, например, набляга върху отделните е, подпрограми и приоритети. но никога не сме имали до сега една ясна стратегическа линия. Това ще е най-добрия начин да се работи и да се е, възползва от международното сътрудничество. Ето защо добре дошла е тази стратегическа линия, в която се включва е, която включва е, и международното сътрудничество в научните изследвания на европейско равнище. Искам да изкажа подкрепа и на този навременен, за този навременен подход. Е, факта, че консорциумите са отворени за участие от е, трети държави е добре дошло и предполагам, че, госпожо комисар, вие не се споменали, но е, може би трябва да се спомене и е, какви ще бъдат правилата е, за участие на развиващите се държави, именно, че те могат да участват, какъв ще бъде механизма на финансиране, какво ще се финансира. Това беше първият ми въпрос. Дали сте помислили за това? И второ, този подход, е, паралелно с втория подход, който са целевите мерки, много важно е да имаме все повече целеви е, мерки с е, ключови е, фактори. Например, споменахте бедностите, свързани с, болестите, свързани с бездостта в Африка, биогоривата с Бразилия и така нататък. Съвсем конкретни инициативи с конкретни държави. В своето съобщение вие казвате, че е, ще разработвате многогодишни пътни карти е, на сътрудничеството. Последния ми въпрос. Е, нашия график по тези пътни карти е много сгъстен, за да могат те да се прелеят, да се влеят в Европа 2020 трябва да имаме наистина много ясна представа от сега в кои, е, какви ще бъдат тези пътни карти, какво имаме пред себе си за това целево сътрудничество. Е, въпросът ми е как виждате съвместимостта между вашите планове, е, които са залегнали в това съобщение и Хоризонт 2020 е, тези пътни карти ще бъдат ли готови, ще е, започнат ли да действат в края на 2013 е, за да можем вече през 14 да започнем по целевото сътрудничество с стратегическите си партньори да работим. Благодаря. Риана Мадураева. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Добре дошла. Благодаря ви, че ни отделихте време. Това, което ще кажа е по-скоро коментара, не е въпрос. И е свързано с публикацията която ни представата, именно рамковата програма Хоризонт 2020 година. Знаете, че нашата комисия усилено работи по тази програма и сме убедени от самото начало, че трябва да направим всичко възможно да укрепим международното сътрудничество, за да осъществим тази амбициозна програма. знаете, че има редица предизвикателства, промените в климата, енергийната сигурност и за да може да намерим ефективни решения, трябва по-добре да координираме и да интегрираме резултатите от научно-изследователската дейност и иновациите, засилвайки сътрудничеството с държави извън Европейския съюз. Според мен трябва в самата програма Хоризонт 2020 е, тези изисквания да залегнат предложението на комисията Според нашата група този въпрос за международното сътрудничество не е достатъчно изтъкнат. И това до някъде ни очуди, защото като цяло сме напълно съгласни с казаното от комисията в този документ. Нашата група за това смятна за уместно да внесе изменение към предложението на комисията, за да вземе под внимание е, полуките от е, прилагането на седмата рамкова програма. В това изменение ние настояваме на необходимостта да се подобрят е, наличните инструменти, за да се засили подкрепата за международното сътрудничество в областта на научно-изследователската дейност и иновациите. Смятам, че вие знаете как изглежда нашето изменение, но ми се ще да ни, ни кажете какво мислите за, за него, какво мислите за това, което ви казах. Международното сътрудничество трябва да обхване различни области. Една от тях е технологичното и научно сътрудничество с авангардните центрове в света, нещо, което ще подобри научните постижения в Европейския съюз и ще засили способността. Смятаме също, че трябва да осъществяваме технологично сътрудничество и с развиващите се страни, за да впрегнем целия потенциал на науката и иновациите за укрепване на техните общества на мира и стабилността в целия свят. Убедена съм, че предложението, което ще ви даде парламента по програма Хоризонт 2020 година, ще отреди ключова роля на международното сътрудничество, защото според нас това е отличен начин за укрепване на системата на научно-изследователска дейност и иновации. Смятам също, че то ще е, бъде много. Е, ще позволи да се свържим с изследователи от е, центрове от други страна, страни, ще стимулира инвестициите, ще отвори достъп до нови пазари и ще оптимизира използването на научно-изследователската инфраструктура инфраструктура. Сътрудничеството ще позволи да отговорим на различните глобални проблеми и ще подпомогне и други важни политики, като политиката в областта на сигурността, енергийната политика или политиката за развитие. Държах да направя този коментар. по тази тема, залегнала и в рамковата програма. Различните елементи не бяха достатъчно добре разработени в седмата рамкова програма. Това, което казва комисията, ни поуспокои. Съгласна съм с госпожа Карвалю, че е крайно време да се разсеят всички оставащи съмнения, защото по същество сме напълно съгласни с вас. Благодаря колегата Тикао. Mulțumesc, doamnă Vreau și să mulțumesc. Благодаря. Искам и аз да благодаря на комисарката за присъствието и тук днес. Искам да подчертая значението на научно-изследователската дейност и на иновациите за конкурентоспособността на Европейския съюз. В този контекст искам да подчертая значението на тази дейност и на иновациите за развитието на индустрията в, в Съюза. За да имаме конкурентоспособна индустрия, се нуждаем от съответните ресурси, природни ресурси и ефективна употреба на ресурсите. Затова според мен е много важно да гарантираме международно сътрудничество, за да може Европейския съюз да развива своята научно-изследователска дейност и, и иновации, да съсредочи усилията върху ефикасната употреба на природните ресурси и да модернизира своята индустрия, за да може да остане конкурентно способен на световния пазар. Смятам също, че стратегията а, в областта на научно-изследователската дейност, международен мащаб, трябва да включи повече инвестиции в, изследователската дейност, в космическите изследвания. Галилео е много важен проект, както и наблюдението от, от космоса и различни други области на космическите изследвания, които могат да бъдат обект на международно сътрудничество. Същото въжи и за ядрената енергетика един а, сектор, в който трябва да се засили международното сътрудничество. И накрая, но не на последно място, госпожо комисар, мисля, че е много важно да положим повече усилия за увеличаване на инвестициите. Има много известни сред учените публикации, и мисля, че това, трябва, това е нещо, което можем да развием на територията на Европейския съюз. По-добри публикации, научни публикации. И това ще допринесе за стимулиране на младите учени да продължат със своите изследвания. Благодаря ви още веднъж и се надявам, че стратегията, която мислиме, Ще е, поощрим е, космическите изследвания, ядрен, изследваните в областта на ядрената енергетика, защото те ще ни позволят да бъдем на нашата индустрия да бъде конкурентно способност. Колегата Кронли. Well Благодаря, господин председател, и на комисаря за нейното присъствие тук наистина ние, вие сте комисар, който напълно ни подкрепя в тази дейност след като целта е да поставим Европейския съюз на върха на глобалното изследване. Глобалното изследване. Три неща обаче ми правят впечатление. Първо е парите. Колко пари можете да осигурите и каква помощ можем да очакваме, да се сме сигурни, че максималните средства са зададени за целта. Второ, въпроса за интелектуалната собственост, защитата на идеите, които се генерират от научните изследвания и по-конкретно от е, е, съвместните изследвания. Имам опит в миналото, където е, много технологии, iPod, iPhone са разработени в Европейския съюз, но всъщност обикновено се, се експлуатират чрез е, САЩ. това, разбира се, не е ваша работа, но вашите колеги в колегиума, в комисарите, наистина трябва да... Какви действия предприемат те за защита на интелектуалните, правата на интелектуална собственост? И трето, целият въпрос, свързан с бюрократичните спънки и пречки е, пред, на пътя на дребните, е, е, малките фирми, малки предприятия, които искат да предприемат научни изследвания, но нямат капацитета, не могат да проникнат в големите консорциуми. Дали ще им обърнете по-особено внимание, заедно с основните, водещите звена и това, че, това да, че да могат те да участват и на транснационално равнище, не само в национален план. И накрая достъпа до а, хората, как ще се обединят научни, научни следователи от различни области. Когато говорим за хората, забравяме, че става дума за специалисти, е, които е, познават свои колеги в чужбина, но нямат достатъчно, нямат е, тези списъци с контакти, за да могат да се възползват максимално от връзките си с тях. Би трябвало наистина да има средства от частния сектор, които да добавят повече стойност към целия въпрос с научните изследвания. И последно, споменахте многогодишните глобални пътни карти. Е, ще трябва ли в пътните карти да се включи и това, а именно след като са изпълнени задачите за двугодишен е, период, е, да, да се каже, да се отчете, че всъщност са постигнати целите, които са били поставени? Благодаря, колегата Томсън. Сеньора президент, Благодаря. Да, да, да. Благодаря. Аз също ви поздравявам за стратегическия подход към международното сътрудничество, който изложихте, стратегията си, която изложихте пред нас. свидетели сме на глобализацията. Знаем, че всички държави вече работят, започват да работят заедно. Е, на конференцията в Дъблин на министрите на науката е, научих от Южна Африка, че именно те са разработили сътрудничество с Бразилия, Южна Африка и Индия. Е, в рамките на тези споразумения учените могат да пътуват свободно е, между тези държави и наистина това е осъществяване на концепцията, на идеята наука без граници и те могат да се движат, както казах, е, свободно. Е, това се отнася както за студенти, така и за е, научни работници. Бих искала да чуя от вас. Е, ние в Европейския съюз, е, в нашото сътрудничество с тези държави, казахте, че най-важното нещо, но второто най-важно е в трите цели е да се е, справяме с е, глобалните предизвикателства. Е, мога да си представя, че ще възникнат конфликти в Европейския съюз. Дори от сега се вижда, някои държави имат по-протекционистична политика от други. И ако те не дават достъп, е, е, а ние искаме да финансираме най-добрите световни водещи в областта на науката, как е, ще стане? Искам да попитам за финансирането. Кой ще финансира това сътрудничество с трети държави? И е, какво ще кажете също така за обмена с, е, на студенти между нас и трети страни? Как може това да се организира? Как ще бъде финансирано? И така нататък. Грация. Парола Коши. Мерси. Благодаря, госпожо председател. И аз благодаря на госпожа комисаря за думите и искам да поздравя нашия сънародник, господин Нарож за Нобеловата награда. Той е гражданин на Европейския съюз, разбира се. Като се вгледаме в международното сътрудничество и програмата и сегашните насоки, заложени в Хоризонт 2020, се изненадваме и, както каза следящата до мен, по-голямата част от научно-изследователската дейност и сътрудничество са включени в хай-тек, високотехнологични проекти, които използват суровини от целия свят. Когато обаче искаме да развиваме сътрудничество с някои страни от юга, виждаме, че това не е техния основен приоритет. Говорихте, колежка, за ядрената енергатия, за космическите изследвания, космическото строителство. Това са индустрии на бъдещето, но има политически решения на Европейския съюз, кое са, за сътрудничеството в коя област ще а, поощри. Когато говорим за сътрудничество с други страни, то, това означава всички страни а, по света. А, понякога говорим за едно много високо научно сътрудничество, но да не забравяме, че има и по-низко техническо равнище, защото много често става въпрос за страни, където населението дори няма ток. И там също трябва да се направят научни изследвания, защото стотици, хиляди и милиони хора не разполагат с пералня в къщи, защото няма ток или в селското стопанство, перманентните култури, които се развиват в Южна Америка и в Австралия, но които не фигурират в програмата Хоризонт 2020. Така че не смятате ли, госпожо, госпожо комисар, че за да се отговори на потребностите на народите от юга, трябва да има сериозно научно лоутек сътрудничество? Благодаря.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 много основно качество по отношение на а, изследователската дейност. Ние не сме остров а, и нашата дейност се нуждае от сътрудничество и координация. Интелектуалната собственост също изисква засилване на сътрудничеството. Вероятно през 2017 година ще се подобри положението във връзка с патентите. За сега тази дейност е силно разпиляна. Европейският съюз е доста особен съюз, 27 държави членки, след тях много разполагат с университети, с изследователски центрове и това би трябвало да доведе до по-тясно сътрудничество между тях, за да могат да се справят с конкуренцията. Европейският технологичен институт би бил една крачка напред една от многото крачки, обаче, които трябва да направим. Имам въпрос към вас, госпожо комисар. А, има ли намерения да се създават подобни институти и да се развиват те? Ако това не се направи, ще се сблъскаме с сериозни проблеми с изтичане на мозъци ние никак не бихме желали да изтичат мозъци извън Европа. Аз съм работил в тази сфера и нашите учени са толкова добри, ако не и по-добри от тези в другите краища на света. Говори се много за високи постижения, но високите постижения са нещо добро, да, но а, трябва да а, бъдат и финансирани. Благодаря ви. Добре дошла сред нас, госпожа комисар. Смятам, че е, вие трябва да работите с стратегическите партньори в следващите месеци, ако искате наистина да а, максимално да използвате фондовете за Европа за научни изследвания. Това е за интерес от всички нас. Тъй като съм докладчик от моята група, искам да а, задам въпросите си последния начин. Въпросът ми първо е, как виждате, по какъв начин можем максимално да използваме финансовите ресурси и как можем да убедим съвета, особено когато става дума за съвети, а съветите, които най-добре познавам аз, те се борят само за кохезионните фондове. Въпросът е как ще променим тяхната настройка как ще търсим отлични постижения, не само да свържем европейските фондове за да е цифровата инфраструктура, но да взаимосвързваме е, научните работници и центровете на научни изследвания. Е, тоест, с други думи, как според вас изглежда тази, как изглеждат тези стъпки, водещи към отлични постижения? Защото ние искаме, много държавите искат да спрат изтичането на мозъци от държавите им, но това е, рефлектира върху вашия портфел. Другия, ако, искате да, ако искаме да спестим ИТЕР, ИМС и Козме, но искаме преди всичко да спасим Хоризонт 2020, но не сме готови да прехвърлим пари от Chapter 5, което е за административното управление. Когато говорим за научни проекти, на нас не трябва административната линия, трябва ни персонала в комисията, така че не искаме да губим пари и от това. Въпросът ми е как можем да обединим усилията си, да обединим усилията си, за да можем да използваме по-добре тези средства за благото на Европа. Последното изказване е госпожа Тикал. Искахте, искаше ли те да добавите нещо? Благодаря, госпожо председател. Освен научните изследвания за разработването на нови технологии в ядрената сфера, искам да подчертая, че трябва да си взаимодействаме в международно равнище и за, в областта на ядрената безопасност, защото ядрените ни централи, ядрените централи са вече няколко десетилетия, са доста устарели морално, имаме огромни количества отпадъци. Ето защо ще трябва да развиваме сътрудничеството си в областта на безопасността. Господин Оди, е, благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Е, днес всички държави са загрижени от е, растежа и доста често ни се казва, че именно по пътя на иновациите и следователската и развойна дейност ще постигнем растеж. И всъщност кое трябва да бъде привилегировано сътрудничеството ли, това дали ще стане в ущърп на нашите предприятия и е, ние доста обсъждахме въпроса за отворения достъп и в момента, в който всичко се отвори, ще успеем ли да запазим резултатите от нашата изследователска дейност, е, финансирана с публични средства. Е, няма ли да загубим от този отворен достъп? Благодаря за изказванията. Сега ще дам думата на госпожа комисар. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги. Мисля, че един от вас е, е, спомен, каза, че аз съм тук заедно с моя стратегически партньор. Наистина, в, е, във връзка с бюджета един коментар. Председателството настояваше на това да не се е, отклоняваме от е, международното измерение. Ще се отклоня и ще каза, че е, това е битката на живота ни защото чуваме от е, е, това, което чуваме от Корепер, е, от последните представители, не ни изпълва с радост. Чуваме за битката между ОСП и кохесионните фондове. Опасността е, че тези държави, които трябва да са нашите шампиони, които инвестират най-много в научни изследвания и иноваторство, когато стане дума за е, е, пазарлъците между двата големи блока, тогава изкупителната жертва ще бъде научното изследване и иноваторството. Така че всички трябва да сме на штрек, да настояваме пред нашите заинтересовани страни, дали ще са научните е, центрове или предприятия, малки или големи, да тласкат лодката от наше име в държавите членки и да обясняват, че това е политиката на бъдещето това е политиката, която ще гарантира конкурентност на нашата економика, ще гарантира растеж и ще открива работни места. Това е, аз зная, че всички вие ще ме подкрепите в това отношение и ме подкрепете. Първо, е, е, целевите действия за сътрудничество ще има такива, очевидно където ние като е, определящи политиката ще решаваме от самото начало каква ще бъде и областта, темата и партньора. Например, в енергетиката ще търсим е, съвети от е, е Генералната дирекция енергетика към Европейската комисия. Е, е, за да видим в кои е, сфери в областта на енергетиката е, се налага засилено международно сътрудничество и държавите, които участват в този процес, също трябва да бъдат отбелязани. Значи нещо, което не трябва да правим по-отделно във всяка политическа област. Трябва да сме сигурни, че работим заедно с Генералната дирекция, която отговаря за определена политика. Това е много важно. Важно е да се е, отбележи, че ЕФТИ, е, е, рамката програма 7 и Хоризонт 2020 са отворени програми. Европейските партньори сега са 5% от всички участници в рамковата програма 7 но е, приемам, че трябва да е, наблегнем на това, защото всички елементи и инициативи в рамковата програма и Хоризонт 2020 да са открити за участие и от е, частния, и от, от е, публичния сектор. Научно-изследователни, образователни е, заведения, е, нямаме е, конкретно, не сме отправили призив за международно участие, но имаме съвместен е, призив за участие с е, държави, които имат такива спогодби за научни изследвания с ЕС. По рамковата програма 7 е, всички държави, които са класифицирани от Световната банка е, като е, държави с нисък и среден е, среден доход, имат право да получават автоматично финансиране. Е, ние е, имаме списък на държави. Този списък на държави, ще бъде, които имат право на такова финансиране, ще бъде ревизиран за два, в рамките на Хоризонт 2020, възоснова на основното ББП, като се изключат фирми и дружества от държави, където ББП е над даден прак. По този начин ще решим въпроса е, така че някои държави, особено БРИКС, е, е, имат съответната критична маса за взаимодействие с Европейския съюз, като гарантират и финансиране на собствените си дружества и фирми. Също с отнася за индустри... партньорите индустриалните държави. Такова ще продължи в изключителни случаи. Пътните карти ще бъдат оценени, оценявани на две, всеки две години по един независим начин, независимо. Важно важно е, когато се залагат цели в пътните карти, да ги да видим и да проверим дали това, което е обещано, е направено. Под рамко програма 7 автоматичното финансиране е ограничено до държавите, с, които нямат висок доход. Фирми от държави с висок доход и дружества се финансират само при изключителни обстоятелства, там където има взаимна реципрочна спогодба между, както с САЩ, например, или там, където е видимо, че приноса на партньора от трета държава е решаващ за това да успее проекта такава политика ще се прехвърли и по отношение на Хоризонт 2020, с изключение на това, че автоматичното финансиране ще се ограничи там, където е, ББП е изключително високо, дори ако държавата не е, е не е в списъка на високо, държавите с висок доход. Е, подпомагане на устойчивото земеделие. Е, един от изказите тук е, каза, че разочарован, че не видя споменаване за това в Хоризонт 2020. Аз съм, аз съм спо... разочарована, че не го чух, че от това, което казахте. Да, пърмакалча поправя се комисарът. Сега, много по-тясно взаимодействие между, има между Генерална дирекция за селско стопанство и е, научни изследвания и иновации. Земеделието е един, една от основните, една от шесте приоритети по Хоризонт 2020. И смятам, че това е много важно, защото, както виждате, това е разрастващ се, се сфера, много бизнес, много потенциал с международни партньори и място, където наистина може да се работи в тясно взаимодействие за разработване на стратегии е, инфраструктурните проекти е, често са големи, те изискват е, трансгранична подкрепа. Тук изказаните се споменаха за това, за някои проекти. Други s 3 поддържа пътна карта за приоритетите и инфраструктури в Европейския съюз. Това винаги почетава нуждата на международно е, сътрудничество по тези въпроси. Тази стратегия ще стъпи върху опита, който имаме за подпомагане на инфраструктурно развитие през граница, като ще отчетем свършената до тук работа от групата на старшите служители е, по инфраструктурите, която бе заложена от е, министрите на науката от е, Г8. Това сега е в е, рамката на международното сътрудничество по глобален ресърч, е, глобални изследвания по инфраструктурите. Много от изказалите се говориха за необходимостта да бъде въвлечена и индустрията, е, така че да е по-лесно за по-малки научни институти, компании, отделни изследователи да имат достъп до по един много по-улеснен, по-небюрократичен начин до рамките, рамковите програми и това, което имаме до сега. Депутата Кроли знае, че вече Хоризонт 2020 предвижда радикално упростяване на тези процедури. И ще настояваме е, в 2020, в Хоризонт 2020 основната цел да бъде радикално упростяване. Това е изключително важно. Това упростяване ще доведе до ситуация, когато независимо колко малко е една институт или фирма или дружество, колкото и малка да е администрацията на това дружество, е, ще се знае, че има един и същ е, е, набор от правила, които се прилагат по един и същ начин навсякъде, че имаме всичко се върши на едно гише, така да се каже, и че дори по-радикалната симплификация, която ще дойде с финансовия регламент, важно е да се знае, че всичко това е с цел да се облагодетелстват малките е, дружества, фирми и институти. Сега въпросът за интелигентната собственост е изключителна е, важност е, и интерес и за компании и изследователи в Европейския съюз. Аз работя в тясно взаимодействие с комисаря Берние за новия режим на интелектуална собственост и права на собственост. Вече, е, може би сте забелязали, че комисията предприе известни стъпки и възнамерява да прави нови стъпки в тази посока, но това е едно от нещата, което много ни занимава, много ни вълнува и бихме искали да Имаме система, която защитава, която подпомага е, е права, защитата на, на правата на собственост. Разбира се, ние сме били свидетели на комерциализирането другаде на изследвания, направени в Европа. Спомнахте MP3 и така нататък. Това е нещо, но пък от друга страна Европейски съюз, именно целта, една от целите на създаване на Европейски съюз е да преодолее такива препятствия и да гарантира доколкото е възможно така, защото неща, които се генерират в Европа, да се комерциализират тук. Това е европейския патент, по-бърза стандартизация, създаване фондове на рисков капитал, т.е. създадени веднъж в една държава членка да могат да се използват в целия Европейски съюз, именно, а, или новаторските обществени поръчки, а, фонда за е, а, солидарност, финансова солидарност и така нататък. Е, всичко това са неща, които имат за цел да гарантират именно използването и комерциализацията на, на откритие, направени в Европа. Опитах се, доколкото можах да отговоря на поставените от депутатите въпроси. Благодаря отново за възможността да съм тук на тази дискусия. Много важно е да водим тези разговори. Няма граници за научите изследвания. Сътрудничи сме, сътрудничили сме си успешно в миналото и съм сигурна, че Хоризонт 2020 ще си остане не по-малко отворен от а, рамковите програми до сега. И очаквам вашата подкрепа за Хоризонт 2020 и особено за битката по бюджета, която ни предстои. Thank you. Благодаря много, госпожо комисар. Благодаря ви от името на всички членове на нашата комисия. Довиждане и до скоро. Bene, allora cominciamo. И така, да преминем по-нататък. Втората точка от следобедния дневен ред. Става дума за настоящите предизвикателства и възможности за възобновяемите енергийни източници в рамките на Европейския вътрешен енергиен пазар. Нека да припомня, че в момента имаме снимачен екип от Арте във връзка с документален филм. Сега ще дам думата на докладчика Хербет Рол, но ще помоля напускащите залата по-тихо да направят това. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, сега няма съмнение, че това е една от важните теми за нашето бъдеще и в самото начало бързам да кажа, че е, съобщението, което току-що чухме от комисията, според мен е една добро описание на е, факта, на, на, на е, ситуацията с обновяемите енергии в Европа. И всъщност най-важните централни моменти бяха засегнати там. Ние започваме от тази тема не от нулата дълги доклади и изложения са правени на тема колко важно е да има, да се наблегне на обновяемите енергии, колко важно това е за бъдещето и колко, как трябва да работим за това. Това е неоспоримо. Аз днес всъщност се интересувам да чуя какво мислят колегите по доклада е, а все още не съм го довършил, имам още работа по него и затова ще е полезно да чуя вашето мнение. Е, сега, е, обновявайте енергии се разрастват много по-бързо, отколкото очаквахме. Сега имаме няколко цифри. Инсталирания капацитет в България за 2007 близо 10 торно се е разраснал. 90, 19% вече от, идва от обновяеми енергии и е, повече от е, една трета от това се субвенционира. Е, е, но когато ако искаме по-голям дял обновяеми енергии, тогава трябва да е, е, отговорим на следния въпрос. Как наистина ще се финансира това? Е, това не е нищо ново отново трите факта за нашата политика са доставки, устойчивост и сигурност на доставките. Сега, една от централните, един от централните въпроси сега е въпроса за разходите. Разходите и цената на обновяемите енергии. До сега на Европа е, това струва страшно много пари. Първо за субвенционирането, за потребителя. Е, е, може би ще се получи дадена преоценка. В един момент хората ще кажат, не можем да понасяме тези разходи. Второ, инфраструктурата, която. И трето, е, не трябва да, разпра... да разобравяме и резервите, е, които са ни нужни от конвенционални е, енергии. Не можем от днес за утре да, да превключим към обновяеми и не можем да разчитаме изцяло на тях. В Германия 12 милиарда евро са похарчени до сега и все още огромни разходи предстоят. Това е покачване на цената на енергията и от тук възникат много въпроси. Какво липсва, как да действаме? Разбира се, една част от тези средства води до разкриване на, на нови работни места в Европа. Окей, това е добре, но голяма част от тези, да кажем, соларни панели в Германия не водят до разкриване работни места, защото те се произвеждат в Китай. Ние всъщност помпаме средства в, кинай, в китайската промишленост. Трябва да помислим как по-интелигентно да действаме и какво можем да направим, за да променим това. Инфраструктурата. Трябва ни друга, трябва ни нова инфраструктура, различно от досегашната, която зависи, която е по-структурирана, тя е променлива, зависи от вятъра, от слънцето, от тя е днес 80% от нашата индустрия в известен смисъл зависи от обновяемите източници на енергия. Трябват ни нова, трябва ни нова инфраструктура, нови мрежи, трябва ни нови е, места за съхраняване на енергия. Това означава много пари. Трето, е, сега е, това е, е, се обсъжда е, заедно с е, системата за търговия с емисии. Казва, че цените на емисиите твърде, са твърде заничени. Това е свързано и с економическата криза, но когато трябва да развиваме обновяеми източници вместо конвенционалните, това означава без въглеродни, нисковъглеродни въглеродни е, е, производства, производства без емисии. Но какво става тогава с сертификатите е, за продаване на емисии? Е, значи въпросът е, можем ли постоянно е, да, да движим едновременно толкова много паралелни цели в областта на тази област или по-добре е да се концентрираме на отделни. Дали да тласкаме толкова много паралелно, толкова много е, е, дейности и цели или да се фокусираме избирателно върху някои. Не можем ли, например, е, е, е, и последния въпрос, който ще се сегна, е, е темата за субвенционирането. Държавното подпомагане. Това е изключително скъпо. Ich glaube, es hilft der Vollendung des Energiebinnenmarktes nicht, wenn ein Flickenteppich aus unterschiedlichen Subventionsmodellen besteht. Сега в Европа се прилагат различни модели на субсидиране. Uh, е, по фотоволтаичните съоръжения е по-добре да се инвестира в Германия, отколкото в е, Гърция. Но разумно ли е това? Е, или, или това е само пръскане на средства? Значи трябва много разумно да действаме дали е приемливо да допуснем ние в Северна Германия да инвестираме огромни средства, докато в Гърция това би било много по-рентабилно да се направи, именно защото имам повече слънцегрени и така нататък. Комисията споменава в съобщението си нещо, което за мен също е централен въпрос от практическия дебат. Дали ни трябва една по-силна европейска рамка. Можем ли да си позволим дългосрочно обновямите енергии да се управляват по-отделно, всяка държава да си прави каквото иска? Не е ли времето сега да се опитаме да направим така, защото е, е, е, в е, е, обновямите енергии, обновямите енергетика да бъде по-европейска, да се европеизира? Това, разбира се, няма да стане от днес за утре. Разбира се, знам, че ще има политически натиск, центробежни сили от държавите членки, но колкото по-малко разделение и раз, раз, разпокъсване, толкова по-разумни, толкова повече економика на мащаба и по-разумно ценообразуване. Е, сега е, е, за съобщенията. Не трябва да излагаме в тях неща, които вече знаем, а да се съсредоточим вниманието си върху, върху въпроси, където се налага да спорим, да имаме различие с съвета и, или ако подхода е различен от преди няколко години. Е, благодаря ви за вниманието. Очаквам с нетърпение да чуя какво смятате, така че в крайна сметка да стигнем да, до един интелигентен общ резултат. Благодаря, колега Ройл. Е, имаме още 45 минути горе-долу за дискусия. Първо ще дам думата на колегата Ланге. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви много, господин Ройл. А, искам да се спра на пет а, въпроса, които намирам важни. Господин Ройл, в някои от пунктовете ви подкрепям, е, по-настоящем, що се отнася до енергийната политика, е, има различни подходи. И наистина в какво именно трябва да съсредоточим усилията си? И es geht um Energieeffizienz. Е, по отношение на възобновяемите енергийни източници, е, трябва наистина да имаме една последователна политика. Така че да си осигурим е, независимост по отношение на изкопаемите енергийни източници. Така че според мен аз смятам, че трябва на там да насочим нашето внимание. По отношение на възобновяемите енергийни източници, до 2020 година целите са 20% от потребностите ни да бъдат осигурени от такива източници. Може би това е постижимо, но какво ще стане след това? Или дори преди това? 2020-2050 година? Ще има ли междинни етапи? Трябва да сме наясно по това, към което се стремим, какви политически мерки трябва да бъдат взети. в е, пътната карта какво ще бъде записано. По отношение на финансирането. Всички възобновяеми енергийни източници не могат да бъдат произвеждани при едни и същи, при една и съща себестойност, не могат да бъдат финансирани по един и същи начин но знаем, че някои енергийни източници дават е, и различни резултати в зависимост от прилаганата технология, е, съответния модел. Е, и доста са разнопосочни тези резултати. В резултат на кризата също така има опоручаване на конкуренцията. И тези два аргумента би трябвало да ни насочат към по-европейско решение. Ако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 трябва да имаме обща политика, след като целите са ни общи. И а, това трябва да бъде добре организирано. А, но е, енергията не трябва само да се добива, тя трябва и да се разпространява, трябва да бъдат и а, си осигурени инвестициите. В Гърция се казва защо Гърция не се оттегли от еврозоната, но трябва да имаме общи инвестиции, европейски и добри условия за тях, за възобновяваните енергийни източници. трябва наистина в условията на криза, големи мощности и звита индустриална политика и искаме да запазим работните места за възобновяемите енергийни източници и за иновациите. Благодаря ви много, госпожо председател. Благодаря. Thank you. Um, I thank you, Mr. Royal, for um, uh... Благодаря е, заглавието на доклада е, възможности и предизвикателства приветствам. Съгласна съм с това, че въпросите, които поставате, са въпроси, които трябва да са в центъра на нашето внимание в тази дискусия. Важно е да имаме предвид цялостния контекст, защо са ни нужни обновяеми източници. Именно спешно не, не, трябва да декарбонизираме нашите производства. Научните факти са, са ясни е, ние е, факта, че разглеждаме системата за, е, схемата за търговия с емисии, сама по себе си, сам по себе си нищо не значи. Реалността е това, което се случва, е, че обновяемите наистина е, вършат е, основната работа в декарбонизацията. 2020 е, си върши работата, макар че има и други варианти, които водят до намаляване на кърб, въглеродния двокис. Те обаче са по-трудни. Въпросът с ядрената енергетика изглежда различно след Фукушима. Е, пилотните проекти е, срещат трудности, е, доста бавно напредат нещата, така че тези обновяеми източници, на които разчитаме, трябва да, трябва да работим по тях, за да се стигне до декарбонизацията, която ни е нужна. И мисля, че е разумно прагматично да погледнем на нещата и да се стараем да постигнем целите за обновяемите е, източници до 2030. Е, особено важно е, е промишлеността, индустрията да има доверие в това, защото обновяемите източници ще играят, изиграят роля за измъкване на Европа от рецесията там се крият е, множество работни места, вече много са създадени. Е, твърди се, че е, хиляда на гигаватт по отношение на ветровата енергия са отворени. Това, разбира се, има, не непременно е свързано с създаване на места на място. Много от тях се внасят от Китай. Но работни места ще се отворят покрай инсталирането, поддръжката и е, се надяваме, че с е, европейското ангажиране с обновяемите е, целите за обновяеми източници, ние ще постигнем и ще бъдем конкурентни. По разходите, мисля, че е важно да не е, объркаме нещата. Защо растат сметките ни за електроенергия? Е, бившия е, секретар за енергетика в Обединеното кралство, бил и той европейски депутат, е, прави анализ. Според него две трети от твърдите горива е, е, с намаляване на, на, на твърдото, с вноса на твърдо гориво, с качване цената на петрола е увеличило с две трети цената на електроенергията само една трета от разбивката на цената идва от обновяеми източници. Това е важно за сигурността на доставките, за по-голямата независимост на нас, европейците, ако произвеждаме собствени обновяеми е, енергия, а независимо от твърдо вносно гориво, е, което се внася понякога от трудни е, партньори трети държави. Е, Колкото до сигурността по отношение на това как да, да, да сме на штрек, е, има много е, начина. Дори с е, високия процент обновяеми източници можем да. Трябва да имаме взаимо, взаимна връзка между държавите, е, а за това е нужда съответната мрежа, съответната инфраструктура. Още нещо, ако имаме добра взаимовръзка, можем да използваме и местата за съхраняване на електроенергия, които съществуват в е, отделни държави. И накрая, по а, последния въпрос. Не трябва да забравяме, че обновяемите са една от най-новите технологии и а, вече се наблюдава а, спад на цените и ветровата и а, слънчевата енергия вече а, е, падат междувременно цените. Така че до а, 2020 а, ще се забележи а, положителна тенденция. А, Разбира се, важно е да се, е, да се е, монтират инсталации там, където има е, повече източници. това, това би означавало всичките ветропаркове да са в Великобритания, и Ирландия и така нататък. Но тук има и политически момент. Това е добро по отношение на хармонизацията, но трябва да внимаваме, защото това е една много нова индустрия. Благодаря. Благодаря, колегата Тюрмес. Благодаря. Господин Рал каза, че възобновяемите енергийни източници струват скъпо. А, освен това, трябва да се инвестира в инфраструктура. А, също така, че не трябва да се поставят нови цели а също времено се налага и хармонизиране на квотите за Европа. Искате квота за Европа? Не, не съм е, взел решение. Но въпреки, че не бях тук, все пак се информирах за това, което си казал. А, по отношение на разходите. За ветрогенераторите евро шорт 6-7 евроцента и разходите върват към спад. За електроенергията и в Германия се води голяма дискусия по този въпрос. 2010-2011 е, година огромни бяха разходите е, и имаше критики и ако добавим всичко това, цените трябва да спадат. Нямаше мнозинство в подкрепа на тази насока. Имаше някои министри, които го подкрепиха, но по-добре щеше да бъде в Германия да се ограничи. А, така че преди 4 години Сложихме слънчеви панели по покривите, но за тези панели в южната част 9 до 10 евроцента е цената. Така че наистина има значителен спад и наистина, ако се провежда правилната политика по отношение на фотоволтичните панели, трябва да се постигне добър микс с големите мощности и ще постигнем цени много по-низки, отколкото в миналото. Но тук не можем да сравняваме слънчевите панели и ядрена електроцентрала, стара атомна електроцентрала. 3 цента, 3,5 струваше киловатт часа. А нова централа се нуждае от 9-11 евроцента. Така че новата инфраструктура за фотоволтаичните панели не струват по-скъпо от атомната енергетика. Но естествено, имат много, крият много по-малко рискове. Въглищата вече не са така съвместими с климата. Тоест не е вярно, че развиването на нови възобновяеми енергийни източници струва по-скъпо. Що се отнася до инфраструктурата? Ние сме в края на цикъла и трябва да се инвестира. Погледнете състоянието на Франция през, на Германия през 70-те години на миналия век. Всичко беше изградено след развиването на енергийната програма на Франция и Германия и последните инвестиции в ядрени електроцентрали също бяха много значителни, така че цената на инфраструктурата е, съответства на направеното през 70-80 години на миналия век, когато е, се извършиха тези е, капиталовложения в атомните електроцентрали. А днес да си представим, че сме си само с системата за квотите и никой не инвестира в възобновяеми енергийни източници. Всъщност, като се съчетаят и трите, има по-ясна представа за ситуацията – а има и едно противоречие. Не може да се каже, ще се хармонизира системата за субсидиране, а няма да имаме цели. Какво ще означава тогава квотна система за Европа? Трябва да има цел за 2030 година и след това квотна система за търговия с квоти и да се постигат целите. Тоест няма логика в това, което казвате. Или трябва да имаме цел за възобновените енергийни източници и тогава ще имаме база, на която да обсъждаме е, как ще се субсидира това. И още няколко думи е, относно индустриалната политика. Колегата ги спомена това участието на Китай и при изграждането на някои модули. Защо Китай има е, водеща роля в този пазар? Защото капитала на банките струва по, по-малко, когато трябва да се изгради производствена мощност. 6% за труд, Нашия капитал също трябва да струва по-ефтино, така че да можем да конкурираме Китай. Най-добрите швейцарски, италиански, немски машини а, за фотоволтичните панели се изработват в Китай. Всичко се сглобява там и струва много по-ефтино. Така че, ако предоставим капитала на по-ниска цена и да създадем пазар, аз съм убеден, че ще постигнем създаване в Европа, изграждане в Европа на, на следващото поколение. Не искам Европа да бъде това. Видел Квадрас, следващият оратор. Sí, gracias, presidenta. Nos recordaba el... Благодаря, госпожо председател. Докладчикът припомни, че през последните десетилетия тази цел, възобновяваните енергийни източници, прие огромни размери. Има много причини за това. Е, все е, по-голямо внимание се отделя на сигурността на енергийните доставки и е, има страх, че ще се изчерпат изкопаемите източници. И именно за това се положиха огромни усилия. процента на възобновяемите енергийни източници в микса беше удвоен. Целта е 20% през 2020 година. Европейския съюз и държавите членки твърдо подкрепят развитието на възобновяеми енергийни източници. Те имат големи предимства. Но в момента ние сме в преход, смяна на модела. Моделите в бъдеще ще зависят все по-малко от изкопаемите източници, въпреки че те ще продължат да се използват а ще се увеличава делът на възобновяемите. А, това поне е посочено в пътната карта. Но докато стигнем до този момент, все пак има доста проблеми, които трябва да се решат. Трябва възобновяемите енергийни източници да са конкурентно способни. Те трябва да бъдат включени, интегрирани в пазара. Все още това не е факт. няма елемент на интеграция и помощите намаляват. А, така че в момента разходите, свързани с този процес, поне в Испания е така, а, положението е нетърпимо, защото дефицита а, расте а, за електроенергията 20-25 милиарда е сумата, която се сочи. Така че всички препятствия трябва да се премахнат пред въвеждането на тези енергийни източници. Да, комисия да е права, трябва да се намалят административните разходи, е, трябва да се премине към един ногише и така нататък, но това не е достатъчно. Трябва да се постигне и баланс между желанието, стремежа да се развиват възобновяемите източници и затрудненията, в сферата на публичните средства, когато трябва да се спази баланс между изкопаемите източници и възобновяемите. Трябва да се осигурят съответните стимули на производителите. Възобновяемите енергийни източници са предизвикателство и ние трябва да отговорим на него по съответния начин. Тоест, в момента се намираме в някакъв преходен период, който е свързан с доста проблеми и трябва да се предприемат съответните мерки, това се посочва и в съобщението на комисията, да се задълбочи този европейски пазар, да се подобрят механизмите на сътрудничество между държавите членки. В някои силно развито производство на възобновяеми енергийни източници, но има програми, които трябва да се лансират сега или да се развиват, ако вече се прилагат по места. И има все още много проблеми за решаване в тази сфера.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 иновации, именно за да се намерят най-добрите от техническа гледна точка решения. Всички възобновяеми енергии трябва да бъдат субсидирани, да има специални бюджетни линии, така че е, е, да се използват е, дори и ресурси, които все още не са открити, за да се произвежда възобновяема енергия. Не заявяваме, че цената на енергията е недопустима, непоносима за нашите съграждани. Точно за това трябва да инвестираме в проучвания на всички ресурси, защото могат да се открият и нови възобновяеми източници. Освен това, не трябва да се отказваме от изкопаемите горива. Там също може да се направят иновации, и открития, може да се. да се намерят нови възможности за е, добив на, на газ и на петро. И защо да се е, субсидират само възобновяемите ичностници. А, някои е, държави имат само е, едни източници и не може да залагаме само на един вид енергия. Нека да а, проучим какви са всички залежи, как, с какво разполагаме, а, да, не, да не залагаме само на едно. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Сега въпросът за китайските банки аз искам да се обърна към моя колега, който, Томас, който направи предуария в полза на след комунистическата и посткомунистическата економика, а в сравнение с нашата това доста ме е интересно. Сега, това ми напомня за зелените политици, които търсят на национално равнище европейски решения на проблемите. Е, тук говорим за европейска економика, трябва да разширим европейската, е, в европейски мащаб е, използването на тези обновяеми източници. Аз идвам от един регион, който е един от най-богатите по отношение на, на обновяеми енергии. Ние сме на планинска област, кой знае каква ландшафт, какъв ландшафт нямаме, но ние разчитаме на фотоволтаични инсталации. Е, тези къщи и хамбари в нашата провинция са построени главно за да се използват покривите им за, за на фотоволтични е, е, панели. 70% е, е от в Мюнценланд 4% от плоскостите, от площите са ветропаркове. Аз си мисля, може да си представите до какви разходи би водило, ако региони като нашия можем да произвеждаме ефтина енергия. Всички казват, твърде е скъпа и непродаваема е. Тази енергия в европейския вътрешен пазар никой не купува, така се казваше. Но, но отказахме се от ядрените си централи, нали? Реплика от залата. С конвенционални и с ядрени, конвенционални ядрени инсталации можеше да се да, да продължи, но конвенционалните структури ще трябва да, ни, да, да бъдат придружаващи. Естествено, те не могат да е, се заместят е, автоматично. Е, драги колега, на нас ни трябват европейски програми. Би трябвало да дадем шанс на пазара да се самоорганизира. Там, където е възможно да се вносят фотоволтични устройства от Южна Европа или биомаса от Източна Европа, да се произвежда в Източна Европа, ако имаше да има, ако имаше европейски правила за това или пък е, е, ветрова енергия от е, места, където има много ветрове, разбира се, ако всичко това можеше да се преразпределя в европейски мащаб, всичко щеше да е на много по-разумни и нормални цени и тогава това щеше да даде много повече тласък на обновяемите енергийни източници. А сега индивидуалният, националният подход няма шанс да успее. Благодаря. Е, Благодаря. Съгласен съм с господин Пипер. Съгласен съм, да, не, наистина. А има някаква известна еуфория по отношение на обновяемите енергии. Това е важна част от енергийния микс – Но нека да не се самозалъгваме. Е, слушах е, аргументите, които са, на колегите, които са за увеличаване на възобновяемите, други, които са за запазване на Но Нека да мислим за конкурентоспособността. Има и други паралелни въпроси. А, Тук става въпрос за един балансиран, много функционален енергиен микс. И нека да се но за всеки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 при сегашното производство на енергия запазваме сегашното равнище на въглерод. И този въглерод ще остане с хиляди години. И с подобна политика няма да помогнем на климата. И затова мисля, че най- обещаващ от е, източник са слънчевите панели и вятърната енергия. Но нека да не отиваме в крайности. Трябва да имаме балансиран енергиен микс. Имам доверие в вас, господин Ройл. Надявам се, че текста ще бъде балансиран. Говорихте за вятърната енергия в Германия – трябва да помислим и за инфраструктурата, за мрежите, за стълбовете. Има в държави членки, има традиции за това. В някои държави членки се опитват да се останат, да се остани тази неравнопоставеност. Ако погледнете, например, Швеция, 70% е е, този, е субсидирането в Словакия, е, този процент е много по-нисък, трябва да разгледаме и тези, е, това разминаване в е, процента субсидиране. Благодаря, господин Коше. Двата коментара. Обеден съм, че през 2050 година и със сигурност през 2100 година първичните енергийни източници в Европа и в света ще бъдат, всичките ще бъдат възобновяеми. А, все още ще има конвенционални източници в основа на производство на въглерод или ядрена енергия, но това не е енергията на бъдещето. Второ, като обмисляме възобновяемите енергийни източници, можем да го направим в мащаба на Европейския съюз, но не е лошо да погледнем и във всеки отделен регион в Европейския съюз, кой е първоисточника, който може да се използва някъде е вятъра, другаде е морето, трет, на трети места биогаза, биомасата, слънцето. Има пет или шест първоисточника на възобновяема енергия, всъщност основният първоисточник е Слънцето, Вятър е производно от Слънцето. И именно възоснова на регионалната специфика трябва да се развиват тези източници. И тук опираме до проблема с инфраструктурата. Не смятам, че трябва да се правят енерги... възобновяеми енергийни магистрали в цяла Европа. Трябва да има едно преструктуриране, нещо, което се прави в областта и на транспорта. Това да стане на местно и регионално равнище, защото на европейско равнище ще бъде твърде скъпо и безполезно. И е, за да не говоря много дълго, колегата Турмес каза много хубави неща а, по повод парите и субсидиите. От 50 години капиталовложенията в ядрената енергия дадаха доста разочароващи резултати. Затова предлагам през следващите 50 години да се вложат същите капитали в възобновяемите енергии, за да се получат резултати, които надявам се няма да разочароват. Благодаря колегата Кройцман. Благодаря, госпожо председател. В Германия за Германия е характерен феномена на драматично нарастващите е, цени на електроенергията, но има предложения, както знаете, е, да не се поемат тези покачващи се е, разходи за обновяемите източници от частните домакинства. Това обаче ще се отрази драматично върху производствата в Европа. Затова трябва да помислим как да структурираме този процес в бъдеще. Е, сега все още не, е, сме, не, не, не спестяваме достатъчно, е, нямаме достатъчно съхр... начини на съхраняване на енергия. Именно това е необходимо, за да можем да осигурим промишленото производство. Как ще го направим без нови субсидии? Защо защо толкова, защо в соларните панели в Китай се произвеждат при такава ниска себестойност, защото там е много по-рентабилно производство в Германия. Това се прави от малки фирми, които имат нужда и от субсидии. Трябва държавен капитал, за да могат да се конкурентоспособни тези предприятия за да могат да. Ето защо аз тук подкрепям колегата Рол, трябва ни една енергийна политика а, и едно обвързване на отделните е, е, оферти, които е, имаме е, и източници защото е, би трябвало цената на е, обновяваните да е, е приемлива е, междувременно е, трябва 60% е, от тока в Германия е за административни разходи. Ако продължим, ако продължим да, в тази посока, тенденцията ще се засилва. В един момент няма да можем вече да плащаме за този ток и ще трябва да въвлечем и, производ... и индустрията. Ето защо много важно е това. Е, мисля, че е вид е, това, че 50% от слънчевата енергия се произвежда в Германия, предвид на, е, според нашето законодателство. Там, където има повече слънце и повече вятър, там трябва да инсталираме съответно по вече мощности това зависи от управлението, разбира се. Това е, е основ... За всичко това са нужни инвестиции. Например, е, министра на е, Германия, е, един от германските министри предложи 5% от печалбите да бъдат реинвестирани за тези цел. Бацо la parola комисионе, prego. има думата комисията. Добър ден, благодаря. Е, комисията очаква е, да види този доклад. Вече поставихте много интересни и полезни е, теми, които общението на комисия на ние започнахме съобщението с това, като припомнихме защо искаме да развиваме обновяемата енергетика, за да избегнем тези нестабилни и високи цени от твърдите, на твърдите говорила, за да постигнем целта с емисиите и да стимулираме сектора на обновяемата енергетика. Е изключително важен елемент за това, защо развиваме именно тази енергетика. Съобщението на комисията подчерта елемента за разходите, е, който, на който вие наблегнахте също и каза, че можем да направим много, за да е, управляваме тези разходи. Колкото по-критична е економическата ситуация, толкова по-важно е да е, постигаме целите си и да разработваме колкото е възможно по-рентабилно новяеми източници. Ето защо комисията ще предложи насоки за схеми за подпомагане, за това как да се насърчава конвергенцията между различните мерки в държавите членки. Не хармонизация, не говорим за хармонизация хармонизация, защото трябва да има един стабилен инвестиционен климат. Но има много поле за действие за това държавите членки да е, учат, да се учат една от друга, да приемат, възприемат най-добрите практики. Тоест да има механизъм, който да е, въвежда на пазара, е, да има пазарни сили, които да подпомагат развитието на обновяеми източници. Има вече е, действия в тази е, посока, е, тарифи, премии и виждаме спад в цените вследствие на тези политики, но разбира се има какво да се желая още. Ефективността на схемите за подпомагане, както и начина по който разработваме енергийните източници в Европа. Имаме механизми за сътрудничество, където могат да се използват механизмите общо през граница, не само в съответна държава членка. Ето защо комисията смята да разработи насоки за използване на тези механизми за сътрудничество, за да се подобри ефективното използване на обновяемите източници в Европа. Споменахте и нуждата от е, необходимостта от инфраструктура. Имаме един пакет инфраструктурен, който сега е, следва своя законодателен път, е, но сте прави, че трябва да обърнем внимание на дистрибуционната мрежа и пазари, партньорите, за да сме сигурни, че те играят ролите си за улесняване поемането и разрастването на обновяемия елемент в е, енергийния отрасъл. С всички тези инициативи, дали е реформиране на схемите за подпомагане, разработване на инфраструктурата, интегриране и създаване на вътрешния пазар, е, трябва да направим така, защото промените е, да тласкат напред енергийния сектор, да не го спъват. Има много сили, които са склонни да бавят а, тази, този процес на трансформации, но а, наистина ние а, трябва да а, направим така, че е, е, промените, които правим, тласкат напред е, трансформациите, а не ги спъват или не ни връщат назад в 20 век а, идеите, които изброихте вие са много напредничави и ние очакваме тези идеи да бъдат разработени, така че да продължим да трансформираме енергетиката в Европа а, а, за благото на нашата економика, за да се стават работни места, да постигнем целите си, разбира се, по един а, економически ефективен а, начин. Благодаря. Колега Ройл, per far sintesi di questo dibattito. Prego. Колегата Рол в заключение. Скъпи колеги, ще бъда съвсем кратък накрая. Първо, спорните въпроси трябва да бъдат отделени за момент. Каква е значението на другите видове енергии? Нека да оставим това за по-нататък. или кой е виновен. Това също в момента не трябва да ни занимават. Първо, нека да се съсредоточим върху следното. Да си кажем, възобновяемите енергии имат бъдеще. Какво още не се знае. С какви средства можем да получим най-добрия ефект и да създадем надежна инфраструктура, това е което трябва да направим в момента. Да забравим за момента конфликтите, по-късно ще спорим, ако желаете. Ще се опитам да работя по този начин. В един следобед не можем да решим всички проблеми. И ако решим, че трябва да се дадат повече правомощия на Европа в тази област и се споразумеем, ще обсъдим после с това с съвета, за да видим доколко е изпълнимо. И мисля, че ще успеем, ако подходим по този начин. Благодаря на колегата Ройл. Искам да ви уведомя, че е предвиден семинар на тази тема на 18 ноември 15 до 18, на който ще бъде обсъден проект от доклада. На 28 и 29 ноември всъщност. Следващата точка е представена от страна на комисията на актовете за изпълнение на регламента Роуминг 3. La Комисията се приканвам комисията да представи докъде са стигнали неща. Uh, yes, indeed, uh, my intention is to give you an update where the commission stands with the uh... Uh, искам да, да ви кажа докъде е стигна работата по изп... рактовете за изпълнение по регламента за роминга. Спомняте си, че регламентът беше прият през юни. Регламентът прият през юни въвеждаше понятието на разделно продажба на роминг услуги. И налагаше две задължения. Първо за националните доставчици – да предоставят достъп на клиентите си на редовните роуминг услуги, СМС и прочие, при някакви през друг доставчик. И второ, задължението на националния доставчик на роуминг да не пречи на клиентите си да имат достъп до услугите, в мрежа в страната, която посещава. В член 5 на този регламент се изиска от комисията да приеме актове за изпълнение, в които да уреди техническите подробности по това разделно, тези разделни продажби на услуги и информацията, която ще се иска от националните телекомуникационни компании, доставчици на роуминг. Комисията обмисли различните технически решения а, за тези продажби, разделни продажби. Всички технически а, решения бяха обмислени. and, and single, single and, uh, and, uh, and LBO. So, so we assess these different uh, и освен техническите решения, трябваше да се приложат и критериите от член 6 трябва потребителите, позователите да имат лесен достъп така че теоретично тех, няма само едно техническо решение, което да обхване всички критерии. Затова ни се наложи да направим една, да смесим различни решения. Нещо, което намерихме в член четвърти, комбинирахме решенията, които позволя, позволяват на клиентите да ползват всички услуги на националния телекомуникационен пазар и също време да ползват роуминг на други пазари. И стигнахме до заключението, че а, а, продажбата и след това препродажбата и разделянето на услугите е, възоснова на това, което се предоставя на националния пазар. Така е, потребителя може, ползвателя може да си избере по-отделно е, компанията, през която ще минава, ще Това решение позволява на всеки да ползва услугите в страната, мрежата в страната, в която посещава. Uh, of, of and, uh, and И предлагаме точно комбинация от тези всички възможни решения. Съгласно регламента Роминг 3, и след консултация с Организацията на европейските регулатори през август месец, е, от които получихме становище миналата седмица за разделните продажби. Те също смятат, че комбинацията на двете решения е най- добрия вариант от техническа гледна точка, поне както стоят нещата за сега. Естествено, технологията продължава да се развива, пазарът, пазарът също и трябва да останем внимателни, предпазливи и евентуално да следим дали това решение с времето ще остане технически най-доброто. Така че в актовете за изпълнение предлагаме при преразглеждането на регламента за роуминг през 2016 година да се направи преценка и на техническото решение и да се прецени доколко все още е валидно или трябва да се адаптира в светлината на развитието на технологиите и пазара. Важно е, че чрез актовете за изпълнение ние ясно изпращаме послание към индустрията, какво точно се очаква от нея, за да може да, е, това да се прилага еднакво всички 27 държави членки. Ако предложението на комисията бъде прието, точно тези две технически решения ще трябва да се прилагат. Има и друг аспект, а именно по какъв начин техническото решение ще се осъществява на практика. Има различни технически изисквания за интерфейс, например и други проблеми на стандартизиране на услугата, Комисията не възнамерява тук да навлиза в технически подробности. Това е доста суха материя. Така че предпочитам да изложим само основните изисквания, които трябва да се спазват при осъществяване на избраното техническо решение. Това е и становището на Организацията на регулаторите, която подготвя и нови насоки, в които ще се разработят по-подробно техническите варианти. Мисля, че самата телекомуникационна индустрия трябва да се обедини по някои пунктове, които посочих. Например, технически интерфейс, технически интерфейс и, и прочие най-доброто е те самите, всички телеком оператори да се споразумеят за уеднаквяване на практиката. Това всъщност ще се отрази и на нашето предложение. Трябва доставчиците на роуминг да уеднаквят техническите подробности. Затова смятаме, че те трябва да да създадат една обща платформа, да, се, да, да седнат всички на маста на преговорите и да се споразумеят за уеднаквяване на практиката. Да не забравяме и фактора време. Разделната продажба на телекомуникационни услуги трябва да стане практика още от 1 юли 2014 година. Т.е. не разполагаме с кой знае какво време. Телекомуникационната индустрия трябва доста бързичко да въведе системата, за да спази актовете за изпълнение. Организацията на регулаторите и индустрията от друга страна трябва да вземат становище по дебата, който се води е, тук в нашите институции, за да може да стигне наистина до най-добрия вариант. Благодаря. Благодаря за това изложение по ситуацията в момента. А сега ще дам думата на госпожа Ниблер. Благодаря е, много, госпожо председател. Аз също е, държа да благодаря на комисията за всички разяснения, които е, ни даде. Наистина добре е, че има представител на комисията сред нас, така че да ни изложи как стоят въпросите с роуминга. Няма много въпроси сега, защото имаме препоръки към Берек комисията а, има становища. Ние от страна парламента казахме, че техническите въпроси, свързани с транспонирането, не представляват въпрос в компетенциите на парламента, от експертите на комисията и на организацията на регулаторите. Но все пак имам един въпрос. Е, мислите ли, че е реалистично в 2014 година всички е, европейски граждани да могат да купуват услугите за ромик извън националните оператори? Не знам какви са вашите контакти с представителите на промишлеността. Има ли такава възможност това да се предложи през 2014 година? Още един въпрос, който не е свързан с изпълнението. След 1 юли 2012 година получих електронни писма, казващи, че е влязъл в сила регламента Роуминг 3 и е, за е, сваляне на данни е, се определя някаква цена, обаче аз не намирам такава разлика, такава промяна настъпила при оператори, чието услуги ползвам. Е, дали е, имате информация за това, че доставчиците спазват новите тарифи? А им, има ли сведения от Организацията на европейските регулатори? Ако може, малко повече информация по този въпрос да ни дадете, ще ви бъда много благодарна. Е, благодаря много. Аз също се присъединявам към тези въпроси, защото също съм срещнал подобни затруднения. Имате думата. Преди няколко седмици, заедно с колегата Джайлс Чичестър, ние организирахме една среща, където се разгледа именно този проблем Например, това беше проблем в Холандия тази пролет, април и май, когато основният доставчик е, загуби достъп до инфраструктурата по незнайна причина. И сега говорим в Холандия, търсим начини е, мобилните оператори на мобилни телефони телефони услуги да е, си споделят инфраструктура, когато голяма част от мрежата, когато има срив в мрежата. Питам се дали е, акта за изпълнение ще отчете и устойчивостта и здравината на мрежата или това е въпрос, който опира до отделните държави членки, защото мисля, че устойчивостта, здравината на мрежата всъщност е много важна и за крайния потребител, но и за е, бизнесите, които се опитват да използват е, бежичната мрежа. Благодаря. Има ли а, е, други въпроси от страна колегите? Ако няма, ще дам думата на комисията за отговор. Thank you. First of all, we of course always believe... Благодаря. Ние всъщност винаги вярваме в това, което правим, така че сме убедени, че техническите решения са оперативни. Ще станат, ще влезат в сила от средата на 2014. Но много важно е нещата да се движат междувременно. Ето защо ние обсъждаме с индустрията тези въпроси и те, участват, те очакват именно от нас да видят как ще прилагат, изпълняват тези решения. Важно е тази платформа да е открита до всички участници в пазара друго, тайминга, сроковете са много кратки, ето защо бе избран инси като техническо решение за локален, национален оператори с други думи, убедени сме, че ще е, сработи е, това, но трябва всички да се засегнати страни да се ангажират. Сега за спазването на новите правила е, трябва да си призная, че не съм е, се натъквал на много жалби, на много оплаквания. Няколко получихме. Някои от тях е, е, пренасочихме към националния регулаторен орган, за да провери как стоят нещата. Това е тяхна работа всъщност. Но е, в сравнение с миналото, аз работя вече от доста време по роуминг, е, броя на жалбите е спаднал. Е, така че не мисля, че новите правила ще доведат до скок в жалбите. Но всъщност Берек е, следи това много отблизо и редовно е, и ще сме е, в течение на това, което става. Разбира се, ние сме бдителни и винаги насърчаваме и националните органи и регулатори също да, се, да следят дали се спазват правилата. Сега по въпроса за устойчивостта на мрежите. Не мисля, че регламента за изпълнение е е, всъщност това е един от критериите за техническите решения – изискване, че техническите решения трябва да гарантират правилата за защита на личните данни, да, да, да гарантират защита на личните данни, сигурността на предаване на данни и е, конфиденциалността на, на данните се, са спазени. Това са критериите, които използвахме, прилагахме, когато избирахме най-уместното техническо решение. Благодаря, Ангелика Ниблер. Последна дума. Няма какво да добавя. Благодаря за това, за информацията. Наистина сега трябва много бързо да пристъпим към техническото изпълнение за да могат държавите членки и хората в тези наши държави да се възползват от това до, от 2014 нататък. Е, това, за което говорим, да се прилага на практика. Разбира се, също така е, мисля, че нещата са на, се движат е, добре и, и ако продължава така, всичко ще е успешно и полезно в полза на всички нас. Часиво. Благодаря. Ще приключим с тази днев, точка. Следващата е свързана с Световната конференция на международните телевокални квалификации, но а, все още не е тук а, докладчика. А, докато го чакаме, нека да преминем към точка а, разни и да си поговорим за КОП-18 и климатичните промени. Трябва да актуализираме нещата днес и и рапортера, и рапортер Фифтик. Е... Както през миналите години, докладчика в сянка а, са подготвили а, текст, а, доклад с участие на комисия ИТРИ, комисия 9. И ние държим все пак да бъдем включени, да подготвим изменения. А председателката на нашата комисия изпрати писмо. И сега, преди да вземем решение, ако няма възражение, може би най-добре би било да дадем думата на госпожа Хуцок. Да, вие просто говорихте с друг, ще да ви дам думата. Бихте ли ни представили, бихте ли ни поговорили за това писмо, както и нашите изменения? като се отчете и направеното от докладчиците в сянка. Така че да се вземе предвид нашия принос. Давам ви думата по тези изменения. Благодаря. Благодаря на докладчиците в Сянка, които, както и в предходните години, активно работиха. Има силна воля от страна на комисия ИДРИ, на комисията по околна среда, да изготвят общо становище. Така че по отношение на тази конференция за климата, ние излизаме с обща позиция. Разбира се, трудно е да се постигне пълно съгласие и поне ние тук между нас трябва да имаме обща позиция на тази конференция. В Дърван се проведе последната среща. Европейският съюз там изигра по-голяма роля, отколкото в миналото, въпреки че не бяхме удовлетворени от резултата. Е, е, е, И сега отново е време да съчетаем усилията си, така че да постигнем една конкретна позиция с оглед на поставените от нас цели във връзка с климата. Не трябва да се надхвърлят двата градуса, определени като граница за, при затоплянето на климата, което трябва да се комбинира с инвестиции в устойчиви енергийни източници, изобщо устойчивия характер на производството. Това е нашата цел, това е залегнало в нашия документ. Благодаря ви, госпожо Улскок. И е, така, ако нямате възражение, това писмо е, е, приема и ще бъде изпратено от името на председателя Сартори. А, сега, какво можем да направим в момента, след като още нямаме докладчика по точка 19? А, и така, тази сутрин е, на срещата на координаторите на тяхното заседание се взеха решения Делегациите за 2013 година в Южна Корея, Япония, Сеул, Токио и в Баку. А, ще има делегации в Литва, която ще председателства е, с Гърция по същата причина – в Тарагон и Севилия, третата делегация. След това ще има пет изслушвания. жените и други теми, които са изредени тук. за публичните изслушвания остават още две през 2012 година на 17 декември за защитата на данните и също така а, още едно а, е, изслушване Cloud Computing а, по черната металургия се постигна съгласие между координаторите за устен въпрос през ноемврийската сесия докладите e eh, una questione con progetto di risoluzione da preparare sui nuclear cloud computing НП след това стрес тестовете имаше устен въпрос с резолюция и биоекономиката за Европа също така. Това набързо ви прочетох за взетите решения сутринта на заседанието на координаторите. Сега бих помолила, ако може, представителя на комисията да дойде 15 минути по-рано защото имаме гъвкавост на графика. Ще изчакаме няколко минути все пак, но мога да ви съобща, че следващото заседание на 5 ноември в Брюксел. И така, няколко минути а, почивка, докато дойде госпожа Ричард.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 Allora, eh, mi dicono che appunto non è... Е, госпожа Ричардс още не е дошла и ви предлагам е, е, представянето на Световната конференция за международни телекомуникации през 2012 година в Дубай, Обединения арабски емирства, ще бъде ще е описано в писмен доклад, който ще бъде разпратен на всички членове на комисията, като така те ще могат да направят своите коментари по е, подготовката на тази важна световна конференция и ще разполагаме с всички аргументи, така че благодаря ви за участие за днеска и ще се видим отново на 5 ноември.